Председателският съвет днес сутринта вследствие приложение 16 обяви приключено делото по оставката на британския комисар. Предлагам по смисъла на член 152 гласуването на избрания член на комисията да бъде включено в днешния дневен ред. Има ли възражение против това? Няма. Гласуването ще се състои сега. Yeah.